Ти президентин. Председателката. Уважаеми дами и господа, откривам заседанието. Протоколът от вчерашното заседание и приетите текстове са налични. Има ли възражения? Не виждам възражения. Протоколът е прият. Председателят е получил текстове